Господин президентът на Грузия.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 Господин председателят не е за първи път в Европейския парламент. Той беше сред нас преди 4 години. Той беше в Брюксел и през 2004 година. Но днешния ден е особен. Днес ние отбелязваме седмата годишнина от революцията в Грузия революция, която промени из основи ситуацията в региона. Господин председател, от близо 60 години, преди 60 години ние поехме пътя на Грузия път към свобода, е, мир. Господин е, Саакашвили е уч... има връзки с Страсбург. Именно тук е, е учил той. И ето тук, доколкото, не си спом... доколкото си спомням, той се е запознал със своята съпруга. Последните седем години не бяха лесни за Грузия. Териториалната цялост на Грузия пострада. Май миналата година ние приехме резолюция, в която Призоваваме Русия да отегли своите войски от територията на Грузия и да спазва условията на примирието. Господин президентът каза, че Грузия не е само една от най-древните европейски държави, но и че тя особено държи на европейската интеграция. Аз съм убеден, че ентусиазмът не е намалял. Тук в Европейския парламент, в Европейския съюз, ние отдаваме голямо значение на демокрацията. Стандартите на демокрация са изключително високи. Стандартите на пазарната економика, на правата на човека, на върховенството на закона, всичко това изисква реформи. Аз говорих по всички тези въпроси с господин президентът и ние и двамата сме съгласни, че тези процеси са необходими, ако искаме да си сътрудничим по-тясно. Радвам се, че Грузия успя да преодолее економическата криза. Европейският съюз също даде своя принос. Ние протегнахме приятелска ръка на Грузия в усилията и да тръгне по пътя на бързо економическо развитие. Ние в Европейския съюз държим Грузия да бъде стабилна, да се развива добре, но ние държим на стабилно развитие в Южен Кавказ. Грузия може да бъде пример за преход към свободна пазарна економика и пълно зачитане на правата на човека и на върховенството на закона. Ето защо и значението на това, което ще ни кажете е много, големи, много голямо. Ние се радваме, че вие сте тук и ви даваме думата. Заповядайте. Dziękuję bardzo, prezydencie. Witam. Господин председател, госпожи и господа депутати, дами и господа, за мен и моята страна е огромна чест това, че ме поканихте тук. Искам да благодаря на председателството и на всички политически групи за тази възможност. Аз бях тук преди 4 години, малко като Олимпийските игри. На 4 години идвам тук и се надявам, че този път ще се, резултатите ми ще бъдат по-добри. Аз дойдох тук да изразя послание на надежда и да поема един тържествен обед. Аз дойдох да потвърдя, че мирът, справедлив и траен мир е възможен в моя регион и че ние имаме нужда от приносът на Европа продължение на векове Кавказските планини бяха геополитическа мистерия, странен парадокс, район в който хората и духът беше свободен, но гражданите бяха потискани, където културите бяха толерантни, но правителствата създаваха изкуствени разделения където хората никога не преставаха да се чувстват европейци, но където стените, изграждани от империите, превръщаха Европа в далечен мираж където хората се бореха за мир, но където войната изглеждаше неизбежна. Аз дойдох да ви кажа, че на това трябва да се сложи край че съперничество трябва да отстъпи на сътрудничеството, че преговорите трябва да вземат превес над воинствените думи. Дами и господа, в размирните части на нашия свят Европейския парламент е символ на надеждата. Ярко доказателство, че дори и най-тежките конфликти могат да бъдат преодолени и че и най-големият политически риск е оправдан в името на мира. Този район не би, дори парламентът не би съществувал, ако сред развалините сред смъртта и исканията за мъст, храбри ръководители не бяха решили да сложат край на вековни войни, като поставиха началото на най-амбициозният политически експеримент на нашето време Европейското обединение. Този парламент, разделен не на националности, но на политически групи, въплащава така ярко идеите на Виктор Юго, изразени на Международния конгрес на мира през 1849 година. Позволете ми да цитирам този дълно дълновиден поет на неговия език. Ще дойде ден, в който всички вие, нации на континента, без да губите своите индивидуални качества и своята ярка индивидуалност, ще се слете в едно цяло и ще създадете европейско братство. Ще дойде ден, в който няма да има други бойни полета, освен пазарите, които се отварят за търговията и духът за идеите. Ще дойде ден, когато на място на куршумите и бомбите ще дойде всеобщо избирателно право, където съдник ще бъде един суверенен сенат, който ще бъде за Европа това, което е парламента в Англия, това, което е, е парламентът в Германия, където законодателната асамблея е във Франция. Повечето от съвременниците на Юго казаха, че той е наивен мечтател, когато той произнесе своята реч и трябваше да минат 100 години и две световни войни, за да чуе историята неговия глас. Дами и господа, крайно, е време, крайно време е гласът на Юго да бъде чут и в моя регион крайно време е гласът на братството да започне да се чува по-силно от гърмежът на топовете и призивите към омраза. Крайно време е европейският мир да стигне и до Кавказ. And it is, and it is our responsibility as и наша отговорност като политически ръководители е да приемем храбри инициативи, за да се случи това. Дами и господа, точно преди 7 години революцията на розите постави началото на нов път към европейското семейство на една стара европейска нация, моята скъпа Грузия. На 23 ноември 2003 година стотици хиляди граждани от всички райони с всяко религиозно възповедание от всички социални слове завзеха улиците и парламента. Не се щупи нито един прозорец. Те не просто свалиха корумпирана задничав режим, те поставиха началото това, което економист в нареч пред няколко седмици революция в мисленето. Както знаете, в този парламент Освобождаването от комунистическият режим се случи по два начина след разпадането на Съветския съюз. Европейския, националистическия, върховенството на закона и върховенството на страха. Ако трябва да обобщим, Вацлав Хавел или Слободан Милошевич когато беше сложен край на тиранията, разделенията, корупцията, закостенялата иерархия, бюрокрацията, цинизмът и авторитаризмът, които бяха стълбовете на съветското общество, се запазиха непокътнати. Преди 7 години, дами и господа, Грузия беше формално независима държава, но Грузия беше все още част от света на страховете и омразата. Границите на съветското мислене не бяха свалени, но Съветския съюз продължава да, да съществува в мисълта на хората. Единствено революция в мисленето може да доведе до европейска промяна в нашите общества. Това е посланието, което ние, грузинците, изразихме в региона. Това е посланието, което отприщи толкова силен гняв към нас от страна на тъгуващето по империята, но това е посланието, което превърна Грузия в лаборатория за реформи в нашия регион. Когато ние поведохме революцията на розите, ние бяхме членове на студентски организации, опозиционни партии, групи от гражданското общество, обединени от една мечта. И тя беше да превърнем закостенялата постсъветска страна, скована от корупция и престъпност в европейска демокрация, дами и господа. Съветският съюз се основаваше един принцип раздели, за да владееш. Хората бяха изкуствено настройвани едни срещу други във всяко ниво на обществото, във всяко общество, във всяка област, във всяка република. Различните религиозни, социални, етнически групи бяха противопоставяни и на политиката се гледаше като на изкуство за манипулиране на страховете и омразата. Това обяснява защо бившите комунистически ръководители се превърнаха толкова лесно в националисти в Балканите, както и в Кавказския район, в Източна Европа и в Русия преди 7 години. Грузия все още беше разделена на резолирани общности, всяка от които се страхуваше една от други и екстремисти които използваха слабостта на държавата, за да отхвърлят малцинствата. Първата ни задача беше да, прие, да прегърнем много културния подход и различият. Ние разработихме програма за положителна дискриминация във всички области, от висшето образование до правораздаването и правоохранителната дейност. Светски съюз имаше още една друга характеристика. Абсолютна централизация преди 7 години. ние започнахме сериозна програма за децентрализация. Инвестирахме в регионална инфраструктура инфраструктура и дадахме правомощия на местните власти. В резултат регионите, които бяха в миналото изоставени, се превърнаха в най-ярките примери на нашата революция на нашето развитие. До революцията на розите всички основни регионални принц... ръководители биваха назначавани от президента. Ние ние системно прехвърляхме правомощия към регионалните избрани органи. Тази политика доведе до първите преки избори на кмета на Тбилиси миналия май и решението Конституционния съд да бъде преместен в град Батуми, а парламента в Кутаиси, вторият по големина град в Съветския съюз, имаше контрол и корупция. Той беше тежка и неработеща държава. Първата ни стъпка беше да разпуснем КГБ, да освободим, да уволним политичес... полицейските сили както и митническите и данъчни служители, но също така да отворим економиката и образователната система. И идеята, която ни ръководеше във всички тези стъпки, може да се обобщи в един символ. До, всеки, до всяко грузинско знаме, във всяка сграда, ние поставихме европейско знаме. Направихме това, за да покажем каква е целта на нашите реформи. Разбира се, мирната революция преживя своите неуспехи и недостатъци. Разбира се, че допуснахме грешки. Но така както каза създателят на европейския космополитизъм, един от любимите ми философия, Емануел Кант, каза за Френската революция, не можеш, не си готов да си свободен, докато не станеш свободен. Това, което искаше да каже Емануел Кант, дами и господа, е, че никоя книга не може да те научи предварително как да управляваш или как да се държиш като свободен човек. Можеш да научиш това само с възоснова на своя успех и неуспех. Ние имахме своите неуспехи и се получихме от тях, но постигнахме и очудващи изненадващи успехи. Световната банка току-що определи Грузия като економическия реформатор номер едно през последните 5 години и сега е на 12-то място в света в класацията за условията за бизнес номер едно в източна и централна Европа кога някога в миналото епицентър на постсъветската мафия, Грузия постигна повече напредък в борбата срещу корупцията в сравнение с всяка друга страна между 2004 и 2009 година според Transparency International. От, седмо, от 70-то място Спомням си, че Русия беше сериозно разочарована а за мен тези класации са важни само защото те отразяват социалната и морална промяна в моята страна. Революцията в мисленето, която споменах. Гражданите на Грузия престанаха да мислят за своята държава като за постсъветска държава. Те гледат на нея, съдят я и често я критикуват като европейска демокрация и тези промени е, излизат извън границите и партиите, които ръководеха революцията на розите. Никой не може, никой не е собственик на това, никой не може да го премахне, да го потисне, нито ни, нито който и да било други го. Тази революция доведе до този очудващ слаг в нашата част на страна на света. Факта, че институциите са системно по-популярни от всяка политическа е, фигура. Полицията се радва на 86% доверие. В миналото беше 5. Също въжи за президента, всички останали институциите. Нещата се промениха. И от, когато институциите са по-популярни от лидерите, очевидно нещата вървят в правилната посока. Разбира се, има, предстои ни много работа и ние сме твърдо решени да продължим пътя към реформите. Ние знаем, че демокрацията е непрекъснат процес. Дами и господа, альтернативният демократичен модел не беше приветстван от всички, разбира се. Той се натъкна на свирепа опозиция сред ревизионистските сили, които все още гледат на разпада на, на СССР като на най-страшната катастрофа от 20 век. Те наложиха ембарго на моята страна през 2006 година, депортираха убиваха наши граждани, бомбардираха територията ни и накрая влязаха в страната ни през 2008 година. В момента тези страни продължават да окупират 20% от грузинската територия в крещящо нарушение на международното право и на споразумението за прекратяване на огъни от 12 август, постигнато благодарение на мой добър приятел, френския президент Никола Саркози, който тогава беше председател на Европейския съюз в този момент. В момента в Грузия все още има 500 500 хиляди беженци, които не могат да се върнат вкъщи, защото някои хора решиха в началото на 21 век да организират кампании за етническо прочистване и да изградят нова берлинска стена в моята страна. Какъв беше нашият отговор на тази агресия? Първо, ние изцяло приложихме споразумението за прекратяване на огъня, отидохме по-далеч от ангажиментите ми, без да използваме отказа на Русия да го спазва като претекст. Миналият август ръководителя на мисията на Европейския съюз Ханс Йорг Хабер публично похвали въздържаността на Грузия и нейният конструктивен ни едностранни действия. Когато танковете и ракетите са на 50 км от столицата, правителствата обикновенно се държат като под обсада. Те заявяват, че свободата е лув, с който не могат да си позволят, смазват опозицията и затварят обществата си. Ние направихме точно обратното. Ние, дами и господа, при тези обстоятелства изграждаме демокрация под долата на урадията пред желязната завеса, която окупационните сили изградиха в региона на Абхазия, в малкия морски град Анаклия, се развива нов туристически курорт с красиви хотели и плажове. Някои казват, че трябва да спреме да изчакаме, докато ситуацията бъде подобрена и едва тогава да започнем изграждането когато нещата се поуспокоят и са по-неопасни. Но нашата философия е точно обратната. Ние изграждаме сгради не защото те са върху здрава основа, а защото като ги изграждаме, ние ще заздравим почвата. В Анаклия започна нов етап на развитие през 2005 година, след като градът беше разрушена два пъти от конфликта през 1993 и 1998 година. През 2008 отново беше изцяло разрушен. Всички нови сгради бяха изгорени от а, руските сили, включително хотели и други обекти. Само няколко седмици по-късно започна отново строителството. Един голям поет, известен руски дисидент Александър Галич, един от осемте героя, които демонстрираха на червения площад през 68 година срещу нашествието в Прага, каза следното Прекрасна и горда страна, вие отвръщате на клеветите с усмивка. Той писа за Грузия и още нещо хубаво. Отново на руски ще го цитирам. което отново означава прекрасна и горда страна, която отговаря на ударите с усмивка. Last time. Last time I... Миналия път, когато посетих Анаклия, аз видях толкова много дискотеки, съвсем оживени, които наподобяват дискотеките, където и да е друга в Европа, независимо дали сте в Ибиза или Сан-Тропе. Единствената разлика беше, че след тяхното затваряне беше изградена на 5 метра от тях стена от окупационната армия. Нека да ви запитам. Има пълна тишина и, и мрак сега на 100 км. И затова ви питам, какво е по-абсурдно, отколкото изграждането на нова берлинска стена върху един плаш. Дами и господа, ние знаем, че мирът е в наш върховен интерес и ние знаем, че той няма альтернатива като застрашаваме а, мира, а, ние поставяме под риск всичко, което сме постигнали и което можем да постигнем през едните години. Затова аз предлагам нова стъпка в нашата политика на конструктивен едностранен подход. Аз съм а, готов да поема инициатива с ваша подкрепа а, да се отслаби напрежението и да започнат а, отново преговорите. Преди да дойда тук, аз се консултирах с нашите приятели, нашите европейски и американски съюзници, с хората от региона. Грузинското правителство винаги се е придържало около споразумението 12 август и счита, че то не допуска използването на сила. Но за да докажем, че Грузия е твърдо решена за мирно разрешение, ние поемаме едностранна а, инициатива да заявим, че Грузия никога няма да използва сила за слагане край на руската окупация и за възстановяване на контрола върху окупираните територии. Ние ще се придържаме само към мирни средства в а, опитите за слагане край на окупацията и на, за обединение. Дори ако Руската федерация отказва да оттекли окупационните си сили, ако продължи нарушаването на човешките права, Грузия ще запази правото си на самозащита в случай на нови нападения и нападения на 80% от грузинската територия. Генералният секретар на ООН, лидерите на Европейския съюз са при тях ние заявихме, че ние няма да използваме а, сила нито срещу окупационните сили, нито срещу техните посредници, въпреки че хартата на ОНЕ го допуска. Аз поемам ангажимент пред вас една едностранна декларация на държава по международното право. Тази инициатива, дами и господа, съвсем не е лесна за страна, която е частично окупирана и в която има 500 000 вътрешно разселени лица и беженци. Ние продължаваме нашата политика на конструктивни едностранни действия. Дами и господа, аз вече се ангажирах с задълбочен диалог с руските ни колеги. Ние се надяваме, че нашият ангажимент ще убеди Руската федерация да стопира блокирането на дискусиите. И ние се нуждаем от политически диалог. Международната общност трябва да каже ясно на руските лидери, че ситуацията днес е напълно неприемлива и неустойчива. За да се договори компромис е да се каже какви са реалностите на място. Ето защо ние искаме от военните на Русия, Русия да бъдат определени като нелегални окупационни сили на суверенна територия. Много европейски държави, включително САЩ, вече го направиха. Ако не е военна а, окупация, какво е тогава? Военен туризъм или какво? След като там има незаконно разполагане на, на сили на наша територия. Също бруталните кампании, което прокудих прокудиха стотици хиляди грузински граждани от окупираните територии, трябва да бъдат обеден, обявени за нелегални действия на етническо прочистване. Ако ние не се противопоставим на етническото прочистване, защо тогава да го правят окупационните сили? Дами и господа, ако първите жертви на войната винаги е, са е, истините, е, истината също може да се счита и за най-здравата основа за постигане на мир. Нашите конструктивни едностранни действия, нашият ангажимент няма да успеят, ако не бъде казана истината. И аз съм тук пред вас, за да ви кажа, че всичко в региона зависи от вас. Дами и господа, нашият регион а, преживя твърде много войни в най-новата история. Време е отново да перефразираме а, Юго и да кажем, че трябва да заменим уръдията с кръгли маси. Нашият регион има своята Варшава, своето Ковентри, своя Оредор Сюрплен и ние искаме да кажем, че е настъпил момента да започнем отхвърлянето на войната и разрушението. Време е да кажем, че не бива да допуснем друг грозни, да не допуснем хората да бъдат депортирани на базата на тяхната националност или религия, както се случвало в моята страна и други страни от региона. Аз съм готов да работя с руските лидери, за да не допуснем това да се случи отново и за да могат последиците от войната да бъдат а, а, а, прекратени. Разделението на Грузия няма да се разреши а, чрез а, а, бомби, а чрез ангажимента на гражданите за изграждането на една свободна единна страна по международното право. Въпреки огромния натиск и заплахи от Москва, нито една бивша Съветска република не е признала разделението на Грузия. За голяма изненада и гняв на някои стана ясно, че е настъпил края на старите времена. Бившите потискани нации от съветски времена са силни, независими държави, които сами решават политиката си. Никой не може да допусне връщане към СССР. Дами и господа, нашият регион направи този избор – Време е да се сложи мирен край на дългият и мъчителен махмурлук на империализма в този регион. Аз призовавам руските лидери да направят този избор за бъдеще. Ние всички искаме, аз лично искам Русия като партньора, не врака. Никой не няма по-силен интерес от нас Русия да бъде страна, която изцяло действа, отчитайки интересите на другите страни, зачита международното право и човешките права. Ето защо аз призовавам европейските американски лидери Приветствам техният ангажимент да засилят отношенията си с Русия. Нашият конфликт не направи е, нищо за влушаване на отношенията между нашите народи. Ние ги приветстваме като партньори, туристи, студенти, бизнесмени, журисти, но не и като окупационни сили. Дами и господа, Бих искал да приключа с цитат на президента на първата грузинска република Ноя Зордания. Сигурно знаете, че Грузия беше първата европейска социал-демократическа република, обявена през 1918 година. Ние се гордеем с този факт. Имаме силни права на човека, социални права, които са закрепени с Конституцията. Няколко дни преди Червената армия да нахуя в Грузия, Зордания каза, какво означава за нас преклотението пред културата на европейските народи? повече от 2000 години от национална култура, демократична система и богата природа. Русия ни предложи да се върнем назад, да сключим военен съюз. Ние казахме, че вървим към Европа и искаме тя да бъде заедно с нас по пътя към Европа. Друг грузински президент сега се обръща пред вас със същото послание за привързаност към европейските идеи и ценности. Малко са страните, които получават два пъти в историята една и съща възможност. Аз дойдох тук, за да ви кажа днес, че сме готови да поемем а, тази възможност и да направим каквото е възможно за постигане на нашето европейско бъдеще. Вашето послание днес, господин президент, беше много важно за всички нас. То беше и много важно за срещата на върха на ОСЕ в Казахстан, кое... която ще се проведе след една седмица. Вашето послание беше особено важно за целия ви регион, за Северен и Южен Кавказ. Винаги сме знаели, че вие сте храбър човек. Сега вече можем да кажем, че сте и един разумен човек. Разумът и коражът трябва винаги да вървят ръка за ръка. Благодаря ви, господин президент.